Същевременно някои държави и членки разбират границите като граници на някаква крепост. Има хора, които бягат от война, те се оказват в ръцете на престъпници. Това виждаме сега и в Либия. Европейците не изпълняват своите международни и християнски задължения. Като че ли десницата и консерваторите биха искали да работят още по-активно с третите страни, за да може да има повече връщания. Но ние отхвърлихме едно такова предложение – Съветът, който не присъства днес, работи по целия пакет обежище. Разбира се, големият въпрос е кога ще имаме уеднаквени норми за законната миграция. Само тогава ще имаме добра охрана на границите. Приемате ли синя карта от госпожа Шойтрова? Разбира се, че не. Колегата Кьомел. Благодаря, господин председател. Правилно е това, че укрепваме Frontex. Трябват ни повече служители. Това е много важно. Заедно с това обаче изискването ще се създадат нови 10 000 щата, води до нов, допълнителен проблем. Защото няма да решим проблемите на Европейския съюз, като просто наливаме повече-повече средства. Това, което ни трябва, е, е, е законодателство, което да бъде достатъчно обстойно, и, и да даде възможност за контрол на, на, на Европейския съюз. Ние трябва да, да, да, да вземем решение. Ние трябва да решаваме кой е, да бъде допуснат в Европейския съюз и кой не. А, мнозинството просто търси е, е начини да закърпи положението, а не да реши из основните проблеми. Ако настъпи нова криза, това, с което разполагаме, не е достатъчно. Това не е в интерес на нашите граждани. Ако искаме да постигнем един Европейски съюз, който да е близо до, граз... до гражданите, трябва много сериозно да се вслушаме в тревогите на нашите граждани. Затова трябва да се проведем по-задълбочен дълбат. Госпожа Викстрем, една минута. Първо, най-топли поздравления на колежката Мецова за изключителната работа по документ. Благодаря за отличното сътрудничество през всичките години. Благодаря много и на комисията за предложението. И то е отлично. Когато минавам през Европа, е, не виждам граници. Това е казал първия е, президент на свободна Чехословакия Вацлав Хавел. И голямото постижение на европейската интеграция, отпадането на вътрешните граници, почива на това, че външните ни граници са силни. И не става дума да изграждаме крепостта Европа и да изгоним хората а да имаме контрол над потоците, които влизат и излизат в Европейския съюз. Трябва да има съответните проверки за сигурност за всички, които идват и търсят международно убежище. Важно е да се охраняват границите и за да не влизат в фалшиви стоки е, в Европейския съюз. Докладът, който приемаме, не е, води до пълно федерализирани правомощия. Аз лично смятам, че до там трябва да стигнем, но все едно стъпката сега е в правилната посока. Господин председател, аз съм тук от 10 години е, и е, сега за последен път се изказвам в пленарна зала. Искам да благодаря на всички колеги, с които работих – и е, нека не, да не забравяме, че дружбата ни ще си остане за винаги и ще започнем и нови инициативи. Вие сте е, голям оптимист. Понякога политиката разгражда приятелствата, но се надявам, че при вас няма да се случи това. Госпожа Форенца. Е, президенте, 1300... Благодаря ви, господин председател. 1300 загубени човешки живота само 2013 година. Междувременно всичко това продължава. Сами може да изчислите колко човешки животи са загубени. Ние говорим за граница, граничен контрол, но защо не възприемем друг подход, който може да е далеч по-ефикасен? либийските пристанища не са сигурни и не са безопасни. Това е пределно ясно. Но като че ли Европейският съюз си мисли, че няма нищо нередно в това хората да бъдат връщани обратно в либийските пристанища. Мнозина загинаха в Средиземноморието и ние трябва да спрем това – когато върнете мигранти в Либия, ще бъдат измъчвани и сигурно ги чака ужасяваща съдба. Те не бива да бъдат връщани обратно в Либия. Европа трябва да подходи много по-цивилизовано. Колегата Валеро. Благодаря. Според Върховния комисариат по правата на човек, хиляди души бягат от, от райони, където се води война. Според същата организация, подобни потоци възникват и поради климата. Това също ще бъде подбуда за, за, за, за миграционни потоци. 200 до 250 милиона а, се предвижда да бъдат а, а, климатичните мигранти. Десетки хиляди души ще бъдат засегнати от повишаващото се морско равнище. Нивото на водата. А, ние инвестираме а, е, огромни средства в това да, да, да държим тези хора отвън. А, а, това показва, че, сме, е, че не сме дългогледни, е, че не сме дълновидни. А, трябва, трябва да изразходваме средства за предотвратяване на миграцията и бедността и, и, и климатичните изменения. Господин Корао, минути 30 секунди. Благодаря, господин председател. Нека да си го кажем ясно. Реформата а, за общата реформа за системата за обежище пропадна. Абсолютно. Нищо не се направи, за да се променят разпоредбите от Дъблин. Все повече бежанци ще стигат до границите на Европа, без да има каквато и да било промяна. Външните граници за тях е, отговаря предимно Фронтекс, но да се дават пари на отделни страни, е, за да вършат те мръсната работа, като че ли това е нашата политика. Имаше идеи да се реформира Frontex, е, имаше опити да се използва това за чисто предизборна пропаганда. Някои страни изобщо не искат да започват дори да обсъждат темата – а, реформата трябва да се осъществи, но страните членки са тези, които трябва да могат да управляват границите си. Комисията посредством Frontex ще може да решава дали страните членки са в състояние да управляват сами границите си или не. И ще има случаи, в които Европа ще се намеси. Много ми е интересно какво ще се случи на практика. Господин Епидидеус. Благодаря, господин председател. Ясно е, че Frontex беше един експеримент, който не даде плодове по отношение на незаконните мигранти и въпреки това Европейския съюз реши да задели още повече средства и да създаде тази нова охрана с 10 000 служители. В момент на огромни физически, финансови економии се хвърлят още повече пари, за да се създаде тази охрана, която за нищо няма да послужи. Същевременно хората имат нужда от тези пари. Европейският съюз взема решения, които не отговарят на логиката. Всички биха се съгласили, че най-добрата защита на границите на държавата членка е чрез армията на същата държава членка – докато Европейския съюз създава тази охрана, за да спре незаконните мигранти, но всъщност тежестта само се прехвърля към държавите на входа, като Гърция, която трябва да приеме всички тези хора с техните драми. Господин Диас Демера. Господин председател, господин комисар, искам да поздравя Роберта за отличната й работа. Тази охрана ще може да управлява миграцията достатъчно добре, дали ще има достатъчно голяма сигурност, като същевременно се опази свободното движение на хора – 10 000 служители, подкрепа на държавите при връщанията, сътрудничество с трети страни. Това са основни оперативни елементи, за да може да имаме една стабилна агенция и да се работи с страните и по происход, и по прием – заедно с Европол тази охрана ще бъде основен елемент от пространството на сигурност в Европа. Ето защо ние в Европейския парламент трябва да продължим да работим и да дадем по-голям оперативен и финансов капацитет на агенцията. Виждаме също времено, че тази охрана ще работи съгласно Хартата на основните права и международното морско право. Благодаря колегата Файон. Стриням се да потребуемо больше върху. Благодаря. Абсолютно съм съгласна, че е необходимо да има по-добра охрана на, вътрешните, на външните граници на Европейския съюз, защото това е, е най-важното за доброто функциониране на шенгенското пространство. Също така е добре, че се удължава мандата на Frontex. Ще гласувам за днес. Добре е, че създаваме е, корпус от 10 000 души до 2027. Много е важно страните членки да запазят обаче основната отговорност за управление на границите трябва да внимаваме, за да се запазват и гражданските права на всички тези, които ще бъдат връщани в трети страни от Франтекс. Фронтекс и, тяхното, и сътрудничеството с трети страни, например от Западните Балкани, трябва да подлежат на нови споразумения за спазване на човешките права. Също така, новите е, разпоредби за външните граници не следва да бъдат е, валидни за вътрешните пространства. Господин Джамбаски. Една агенция на Европейския съюз, която да бъде наистина полезна и чиято поддръжка и издръжка си струва усилието, това несъмнено е Фронтекс. Охраната външните граници е сред най-важните въпроси, които стоят пред нас днес. За да запазим свободата на движение на хора, стоки и капитали през вътрешните ни граници на Европейския съюз, ние трябва да бъдем упорити и последователни в защитата на външните ни граници по суша и вода ето защо приветствам увеличението на правомощията на frontex. също така искам да подчертая важността на постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана предвиден в този доклад. от години в тази зала твърдя че незабавно трябва да работим заедно за граничната и бреговата охрана на съюза за нулева миграция и за недопускане на нелегални мигранти на нашата територия. европа трябва да остане затворен дом. нашият континент несъмнено е мястото с най високо качество на живот и разбира се много хора биха искали да дойдат тук обаче да живееш в европа не е привилегия. икономическите имигранти и нашествениците, които не приемат нашите ценности нито нашия начин на живот нямат място в нашите страни. нека не забравяме също така че каналите за мигрантите се използват от терористични организации. затова фронтекс трябва да бъде подсилена. благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Този мандат е, ще остане в историята с е, срама на хилядите загинали в Средиземноморието. И мисля, че ние завършваме мандата по възможно най-лошия начин с реформа на Дъблинския регламент, е, която е блокирана, а сега се предлага Европейска гранична и брегова охрана с милиарди евро – без да има механизъм за опазване на основните човешки права, без да има ясен мандат за издирване и спасяване в морето. Как може парламентът да договаря това? В крайна сметка правителствата криминализират дейността на различни организации, неправителствени организации, като тази от Барселона, които се опитват да спасяват хората в морето. Ние правим НПО-та като тях престъпници. Мисля, че неотложно следващия мандат трябва да сложи край на този срам и да промени политиките. Колегата Гал. Благодаря. Господин председател, господин комисар, Фронтекс теоретично би могъл да, да помогне за, за защитата на външните граници, това обаче е, продължава да бъде основно е, отговорност на държавите членки. Укрепването на мандата на, на, на Frontex, е, разбира се, нещо, което трябва да, да приветстваме. Агенцията обаче а, а, не бива да пречи а, и да, да намалява отговорността на държавите членки да защитават собствените си граници. Споразумението, което бе постигнато, не дава възможност Frontex да подпомага на, на компетентните органи, да кажем, в Македония, в трети страни. И всъщност няма да помогне за връщането на незаконни мигранти. Трябва да укрепим външните си граници. А, и, и до сега подкрепата от Европейския съюз не е била достатъчна. Европейския съюз трябва да, да предоставя повече подкрепа. Унгария никога не е получавал никакви пари за това. Гиом, колегата Гиом, една минута. Абсолютно бе необходимо да се подсилят правомощията на Фронтекс, за да се управляват тези явления на европейско ниво. Затова подкрепям реформата и е, считам обаче, че трябва да има изпазване на е, правата, основните права на хората, които се опитват да влизат през външните ни граници. Съжалявам, че не можахме да е, формулираме активен мандат за фронтекс за издирване и спасяване по море. Знаем колко хиляди човешки живота бяха изгубени. Подхвърляхме си е, топката, но тази агенция можеше спокойно да се заеме с спасяването. Затова е, сега там действат неправителствени организации, затова е, се шири дейността на трафикантите. Никаква реформа също така не успяхме да приемем за системата на убежище. Съветът блокира предложенията, докато парламента излезе с тях вече две години. Госпожа Томашич има думата. Фронтекс трябва имати улога у защити. Благодаря, господин председател. Фронтекс трябва наистина да защитава външните граници на Евросъюза но това, което се предлага, не е правилно, защото вместо да има сили за бързо реагиране, които веднага да могат да бъдат разположени, ни се предлага една бюрократична услуга, чиято ефикасност е спорна. Незаконната миграция трябва да бъде атакувана при източника – времено ние не можем да участваме при подпомагането на връщане на мигранти от една трета страна към друга. А виждаме, че Вместо това се борим с незаконната миграция едва когато стигне до границите ни, вместо да я атакуваме на място. Трябва ни нещо, което да не е само козметично. Колегата Киенге. Благодаря, господин председател. Парламента пое е, реформата на регламента е, за създаване на Европейската гранична и брегова охрана. Успяхме да преодолеем разделенията помежду си, преговаряхме и е, се съгласихме от един текст, който разбира се можеше да е по-амбициозен, но така или иначе и в този си вид ще, ще укрепи един от четирите стълба чрез управление на, на външните граници. Искам да напомня на комисията обаче, че в същия стълб трябва да са и спасителните дейности по море. Разбира се, че границите трябва да бъдат управлявани ефективно. Това обаче трябва да става а, с зачитане на правата на човек. Подкрепяме реформата. приоритет в тази система ще бъде е, да се, да се преструктурира общата система за убежище в Европейския съюз. И това трябва да стане с е, пълно зачитане на правата на човека и съответните спасителни действия. Благодаря, господин Радев, минута и половина. Господин председател, уважаеми господин комисар, дами и господа! Спомням си преди пет години, когато започнах този мандат като член на Европейския парламент, как идеята за създаване на европейска гранична и брегова охрана беше единствено проект академичен анализ на плюсовете и минусите нещо за което всички говорехме че е възможно да се случи към две хиляди и тридесета година но не и в момента. колко наивни бяхме! само година по късно над един милион мигранти бежанци икономически мигранти и дори терористи преминаха през външните европейски граници и колкото и подготвени да бяха националните гранични полицаи те не успяха да овладеят колоните от хора. тогава много бързо осъзнахме нуждата от незабавна европейска подкрепа за външните граници в случай на криза и на постоянна подкрепа за трудните граници. осъзнахме че силата на шенген се дължи в силата на външните европейски граници. осъзнахме че за да запазим сигурността в сърцето на европа трябва да гарантираме сигурността по краищата ѝ четири години по късно ето ни вече със създадена функционираща европейска гранична и брегова охрана и дори говорим как до две хиляди двадесет и седма година тя ще разполага с десет хиляди служители с нови правомощия за връщане на нелегални мигранти закупуване на собствена техника и за подкрепа на националните гранични служители тази подсилена агенция е истинска проява на солидарност между страните от вътрешността на европейския съюз към тези по външните европейски граници.

да не говорят повече от една минута, защото в 5 часа започваме гласуване и имаме още една точка в дневния ред. Най-любезно ви приканвам да не говорите по-дълго от една минута, госпожа Шойдрова. Е потреба от... Благодаря. Не трябва да забравяме, че предложението има за цел да коригира много големите грешки, които допускахме през 15 и 16 година, когато не опазихме както трябва шенгенските граници и 2 милиона мигранти влязоха в Европа и бежанци. Някои от тях действително бяха бежанци, бягащи от война и зверства, но мнозина, които влязоха, нямаха право да търсят убежище и следва да бъдат върнати обратно. Затова Европейският съюз трябва да има възможност да контролира своите граници по съображения за сигурност. А когато е, нахлуват хиляди мигранти, чувството за сигурност изчезва. Затова съм за това предложение. Европска обална и гранична стража постае još djelotvornija. Три години след началото на този проект от, от, отново ще бъде гарантирано свободното движение. Аз приветствам създаването на, на, на нови 10 000 щата в личния състав на, на, на агенцията. Това е изключително важно а, за външните граници и тяхната охрана. Струваше си да, да, да преразгледаме процедурата по даване на убежище. И това е важно не само за шенгенската общност, но и изобщо за, за, за външните граници. И се радвам, че на такава широка подкрепа се радва тази кауза. Колегата Стивенс, уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Винаги сме подкрепили Frontex още 2016 година, когато на Frontex се даде се възложи задачата да има по-голяма роля при отказа на обежище. В момента ние отново настояваме за по-голяма подкрепа на Frontex, тъй като Frontex има много важна роля – особено важна при изпълнението на миграционните политики, които могат да проработят единствено ако имаме добри външни граници, осигурени с достатъчно служители. Разбира се, Frontex може да помага и при връщанията от една към друга трета страна, например от Марокко към Нигер. Жалко е, че този шанс беше изпуснат и текстът не е включен. Господин Летерич, благодаря. Искам да изкажа колко съжалявам, че когато става дума за толкова важен въпрос, стотици хиляди е, жив, човешки живота и е, милиарди, е, тук има депутати, които не желаят да, по, да отговарят на въпроси. Тук става дума единствено за спазване на закона. Ако се влиза в Европейския съюз незаконно, трябва да има и ясни, твърди правила. Съжаляваме, трябва да се върнете. Но, от друга страна, трябва да има ясно дефинирани начини е, за е, хората да искат е, убежище, тези, които са преследвани. Тоест, решението е върховенство на закона. А пък дали още 11 милиарда и други ресурси и куп бумащина ще помогнат за това е много спорно. Господин Богович. Hvala за беседо. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че в парламента се стигна до, до съгласие, до споразумение по, около факта, че трябва да се охраняват външните граници. Това ще гарантира мира и просперитета и стабилността в Европа и цялостното функциониране на шенгенската система. За съжаление, през 2015 година не, не успяхме да стигнем до консенсус, но сега вече си дадохме сметка, че трябва да спрем незаконната миграция. Убеден съм, че трябва допълнителни стъпки, а, трябва да се разшири мандата на, на, на, на Frontex. Аз съм от Словения. През 2015 година, година 10 000 бяха а, а, минаванията през границата. А, и а, тази бройка в последно време нараства и аз не мисля, че а, има изгледи да се променят нещата в бъдеще. Хората, които идват от Босна и от Сърбия, трябва да има начин те да бъдат връщани в третите страни с помощта на Фронтекс. Благодаря. Лапес Агилар. Господин председател, комисар, аз съм европейски социалист и а, смятам наистина, че трябва да има пространство на сигурността и свободата, но едно Нещо е да защитаваш външната граница, друго е да имаме европейска гранична и брегова охрана с нов капацитет, с 10 000 допълнително. Ние, социалистите, сме ввели много изменения, за да може да има подобрения във връзка с връщанията в трети страни, във връзка с основните права и хуманитарните принципи но накрая на законодателния мандат и можем само да кажем, че е горчи вкуса на този мандат, тъй като не се изпълни пакета за обежище, все още Дъблинския регламент е висящ, защото е блокиран в съвета. Дано нещо направи бъдещия парламент. Благодаря колегата Мариас. Благодаря. Искам да предам вълнението, е, притеснението на живущите в Егейско море, които са заляти от незаконна миграция. И местните жители е, протестират. Фронтекс трябва да има своята подобрена е, възможност за действие, да е, работи много сериозно по защита на границите и не само е, морските граждани, е, граници, защото все повече мигранти влизат и през е, сухоземните граници, примерно в района на Даврос. Особено много трябва да работи Фронтекс в най-тежките области, примерно на гръцко-албанската граница, където е, незаконно влизат хора, за да